Добър ден, госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Добре дошли на всички, които ще участват в това обществено изслушване, организирано от Комисията по правата на жените. Целта е да подготвим нашия доклад относно положението на жените в Северна Африка. Знаете, че проявяваме голям интерес към тази тема и се опитваме да следим какво се случва. Комисията по правата на жените и равенството на половете реши да посвети важна част от своята работа тази година на тази тема. Днес започваме с това обществено изслушване. След него госпожа Коста, уважаемата колега, ще изготви доклад. Ще има посещение на нашата комисия в Тунис през октомври тази година. Всички признават важната роля на жените в така наречената арабска пролет. Така или иначе, на лице е опасението, че демографските промени могат да доведат до много сериозни последици относно правата на жените и ние сме сериозно притеснени. Целта на проучването и на изслушването е да чуем от самите жени на Северна Африка, доколко те са засегнати от арабската пролет, която сега от някоя вече се нарича арабска есен. Поне що се отнася до правата на жените. Какво следва е основният въпрос. Как да гарантираме, че жените няма да пострадат от промените, а ще извлекат полза от тях? Тъй като не може да има истинска демокрация без да е представено половината от населението. Промяната трябва да е видна в цялото общество. И от двете страни на Средиземно море жените трябва да играят важна роля в економическия, политическия, социалния живот и да бъдат двигатели на промяната. Комисията по развитие ще изготви становище Докладчик по становище е госпожа Корина Крецо от групата на социалистите. Тя се извинява, тъй като днес не може да присъства. Тук обаче е нашия докладчик, госпожа Коста. Дава ви думата. Заповядайте. Ще говоря на италиански. Ако искате да ме разбирате по-добре, служете слушалките си. В началото искам да благодаря на Едит Бауер за това, че направи уводно изказване. Виждам, че тук има и други колеги. Господин Ромеро е тук. Сигурна съм, че и други колеги ще дойдат. Уверена съм, че тази среща няма да е последната за нас. В качеството си на докладчик Бих желала през последните няколко месеца, е, по-скоро през следващите няколко месеца да поддържаме връзка по електронната почта или чрез някакви други канали. Откровено казано, аз не съм само евродепутат, е, не съм само италянка. Между другото, Италия има трайни връзки с страните от Северна Африка и най-вече с страните, които са представени тук Египет, Либия, Тунис и Марокко. Та, така или иначе, ние искаме да проявим солидарност чрез това изслушване. Солидарност спрямо жените, които в страните споменати от мен изиграха важна роля в народните движения, които получиха популярност като арабската пролет. Сега обаче гледаме с известно притеснение към тези страни, поради това, което се случва. Искаме да чуем от вас видни експерти, журналисти, представители на неправителствени организации, хора от различни институции. Какво се случва? Вие сте жени, които могат да допринесат за вдигането на булото. Не винаги е ясно какво се случва с жените във вашите страни. Всъщност 15 месеца изминаха вече от първата искра, която подпали фитила на революцията. Жените са важна част от тези процеси и това не трябва да се забравя. Искам да ви благодаря. Мисля, че изказвам благодарността на всички колеги. Трябва да споменем естествено и положението в Сирия, което е изключително сериозно. Трябва да бъдем категорични и да действаме категорично, защото международната общност не може да наблюдава онова, което се случва. Там умират а, жени, деца. Искам да благодаря и на Европейския парламент – за това, че пое ангажимент за задълбочаване на отношенията между Европа и Средиземноморския регион. Инвестициите в вашите демокрации ще доведат до увеличаване на ролята на гражданското общество, ще увеличат до ще увеличат подобряването на човешките права. Всичко това няма да се случи, обаче, ако жените не участват активно в всички институции. Правата на жените са е, неотменна част от човешките права и без да се зачитат тези права няма как да има демокрация и реален растеж. Ето защо нашата комисия проявява силно желание да изготви такъв доклад по собствена инициатива. Аз съм докладчик, знаете, има избрани вече докладчици в сянка. И целта на доклада е да покаже, че ние вярваме в отношенията с Средиземноморието и вярваме в правата на жените. Вече имаме един подход от страна на комисията, който се основава на максимална подкрепа за страните в преход. Парламента също участва. Имахме резолюция наскоро относно търговските връзки с страните от Средземноморието. На второ място опитваме се да има равенство, реципрочност в отношенията с тези страни. На трето място искаме тези страни да бъдат част от нашето ежедневие и на ниво социално по своя характер. И на четвърто място искаме да наблегнем на ролята социална и политическа, която жените могат да играят в тези общества. В съобщението на върховния представител за външната политика – по темата, тя подчерта важната роля на жените в страните от южната част на Средиземноморието. Имаме специален представител в този регион. Ще имаме експертни групи, които ще работят. Една такава група вече работи и в Тунис, друга ще бъде създадена в Египет след изборите. Всички политически, финансови, човешки ресурси на Съюза трябва да бъдат мобилизирани, за да помогнем на жените в тези региони. Как точно да стане това обаче? Това е въпроса. Тъй като диктаторските режими паднаха след твърде дълго съществуване. В момента се приемат протоколи за включването на тези страни в европейските политики. Миналата седмица беше прият протокола за Марокко. Ще има такива протоколи и за други страни. Има едно увеличение от 25%, което се предвижда на средствата 2 милиарда евро отиват за инициативи свързани с тези страни, естествено и за правата на жените. Въобще опитваме се да осъществим структурни реформи. Има конкретен бюджетен ред и за НПО. Моят доклад е нещо като кръгален камък, защото чрез него ще се опитаме да включим всички институции, не само Европейския парламент. Искаме да имаме шанс да се намесим в този процес на промени. Това е една реална възможност да включим, да интегрираме жените от южната част на Средиземноморието доклада на госпожа Боскорт от миналата седмица подчерта женския аспект на сътрудничеството между Европа и страните от Южното Средиземно море. Като докладчик, аз съм готова да чуя вашите идеи, вашия анализ. Искаме да разберем по-добре пред какви проблеми са изправени жените в тези страни, какво е тяхното положение – Вашите страни са различни поради историческото си развитие, но така или иначе те са млади демокрации. Това е обща черта. Аз мисля, че трябва да призовем парламента, комисията, но и вашите собствени страни в рамките на всички политики, които съвместно осъществяваме, не само Евромет, да работят така, че да се помогне на жените. Естествено, напълно осъзнаваме и зачитаме вашата автономия, политическите избори, които ще направите. Не поставяме под въпрос и религиозния и политическия плурализъм. Но така или иначе, е важно да се дадат още повече права на хората. Тук включвам и мъже и жени. А, говоря за достоинство, равенство, Е изключително важно е вероисповеданието, независимо какво е то по своя характер, да се обвърже с човешките права, тъй като трябва да има взаимно разбиране, да се избегнат предразсъдъците, да има толерантност – Виждаме в последните няколко дни, че демонстрациите на площад Тахрир продължават. Има актове на насилие, за които са отговорни военните. Така или иначе, демократичният процес продължава. И ние трябва да чуем от вас сега. Зачитат ли се правата на жените? И това прави ли се по начин, който да отговаря на очакванията на всички и най-вече на жените от вашия регион? Много се говори за активното участие на жените в онова, което се случва във вашите страни. жените участваха в много голяма степен в първите свободни избори, които наскоро се проведоха в някои от тези страни. Колко са избраните жени обаче? 27%. Това не отговаря на квотите. Имаме три жени министри в настоящото правителство, в Марокко, две жени в правителството в Египет. Това не отговаря на предварителните квоти. Нека да не забравяме и Асма Малфус, този известен блогър, тази жена от Египет, която получи наградата Сахаров миналата година. Две жени са част от правителството и в Триполи след революцията. Естествено, това са качествени разлики спрямо миналото. Те не могат да се измерят с цифри. Това са първите демократични избори. И, и трябва да се отчете факта, че, че това са първи избори. Искам да попитам нашите гости – Дали смятат, че жените и младите хора се маргинализират след революцията, че са изтикани настрани. Е, това поне се вижда от вестниците – Правят се коалиции след изборите, там не участват много жени. Има ли разделение след изборите сред по-либералната част от електората? И тук говоря най-вече за Египет. Как реформистските движения, движенията на жените гледат на факта, че останаха двама кандидати Шафик и Мурси. Единия от тях е от а, мисулманското братство – той предлага създаване на е, съвет на религиозните лидери, по-либерален относно економиката. Другия кандидат пък е близък до стария режим, е, близък до военните. Какво смятате вие за тези два избора, които са диаметрално противоположни? по отношение на конституционната реформа. Имаше такава реформа още през 2011 година. В Тунис има народно събрание, 27% са жените там. В Марокко има конституция, която претърпя промени в Либия, тя е съвсем млада. Интересно е да видим всички тези конституции говорят ли за недискриминация, за равенство. Всички искаха в самото начало в Конституцията да бъде записан принципа за не дискриминация, за равенство на жените. В Тунис обаче се записа ширията в Конституцията. През призмата на тези разлики между различните страни трябва да се разглежда отношението към жените. Parlo della Tunisia, parlo anche dell'Egitto, si è pronunciato il governo in questo senso, anche se finora non hanno seguito. В Египет правителството се произнесе е в а, този смисъл, но като че ли никой не го чу. От една страна се казва това, но от друга страна има и много по-тревожни декларации. А именно говоря за това, което стана в Тунис. А, прием, изказването на някои политици против самотните майки, против осиновяването на деца. Имаше текстове също така, приготвени от египетските власти и, и от други правителства, където се, се говореше против самотните майки, против осиновяванията и същото беше решено и от Временния преходен съвет в Либия. Но има още много неясноти. Знам, че НПО-тата са много активни. Те трябва да бъдат подсилени все пак на място. В Марокко има три асоциации, които се обединиха в коалиция. Също така имам предвид и много спорният въпрос с Националния съвет по въпрос на жените в Египет. Този съвет беше е, заменил съществуващия подобен по време на президентството на Мубарак. Но въпросът тук е да се запитаме какви са практиките на действията на НПО-тата, как те могат да бъдат въвлечени още повече в националните политики и как да се подсили сътрудничеството с Европейския съюз. Знаете, е, че при НПО-тата се развива един вид партньорство и трябва да видим какво може да се направи от тяхна страна в отделните държави. Има също така разлики в условията на съществуване на жените в градските и селските райони. Над 75% от жените в Тунис са а, образовани, не е така случай в други държави. Трябва да видим какви са приоритетите на правителствата в тази насока и какви са приоритетите, по които евентуално може да има повече сътрудничество между жените в Европейския съюз и в съответната зона от Северна Африка. Темите, по които евентуално може да има сътрудничество са детската смъртност и други. Мисля, че трябва да помислим за един план – за съдействие в евросредиземноморски аспект. В Копен също се работеше по един блог и журналистите също са много активни. В Тунис, макар и временно, бяха назначени жени на отговорни постове в медиите. Но в други държави не е такъв случай. Жените остават извън медийното пространство. Трябва да видим и каква е ролята на независимите медии и как евентуално може да се подкрепи, да се подкрепят действията на жените в медиите. Има много държави, където съществуват различни форми на дискриминация, свързани с насилието. Ще говорим с нашата ливийска колега, приятелка. Тя се занимава с темата, най-вече свързана с сексуалното насилие към жените в държавата им. Знаем, че това е вид оръжие, което беше използвано по време на революцията, за да се сплашат протестиращите. Но има също така и други типове насилие, например трафика на хора. Някои наши колеги също се занимаваха с тази тема и госпожа Бауер беше докладчик по трафика на хора. Аз бях докладчик в Сянка, но участвах активно в изготвянето на докладите и знаем, че за съжаление в държави като Ливия, от известно време вече трафикът на хора засяга най-вече жени от африкански происход. Жени, които са силно засегнати от този трафик. Те бяха жертви дори преди революцията, така че именно за това е важно да имаме един алианс, един съюз между нашите депутати и вашите депутати, за да прекратим тази тежка форма на насилие, която превръща жените в роби. Това е робството на 21 век. Смятам, че всичко това е много важно, за да анализираме по-добре ситуацията. И ето сега, тук, днес имаме повод да говорим по тези въпроси. Много ценен повод – Искам да чуем вашите реакции, вашите мнения и съответно да вашите предложения за общи действия. След това ще имаме доклад. През юли ще Извинявайте, поправя се ораторката. През октомври аз ще представя доклада, след това ще се внесат изменения и на края на октомври ще отидем в Тунис това ще бъде нов повод да дискутираме и след това ще приемем доклада. Приели, приели сме също да има и едно друго изслушване по темата. И се надявам, че се отваря нова ера в нашите отношения и ще се радвам да участвам заедно с моите колеги. Благодаря. Благодаря, Силвия. Благодаря, че се изказахте така подробно. А сега искам да приветствам нашите оратори. Както сигурно сте забелязали, най-вероятно нашата докладчица постави голям списък въпроси, повечето, за сега, повечето които за сега без отговор. Надявам се след изслушването нещата да се променят. Искам да дам думата на нашите две ораторки. Първо госпожа Сондес Бен Халифа, е журналист от Тунис. Тя е журналист в една международна тунизийска медия. Участвала е също така и в голям брой конференции за ролята на жените в, социал... в медиите и е запозната с темата и ще говори за това как жените са били един от двигателите на промените в Северна Африка. След това ще имаме изказването на госпожа Слайд Маиди, която е професор в университета Сорбоната в Париж и представител на НПО по човешки права в Либия и е, тя работи активно по темата за насърчаване на правата на жените в селските райони и защитата на жените, които са били е, жертва на насилие, на изнасилване по време на промените. И е, също е съветник по въпросите, свързани с жените в временното преходно правителство. И така, госпожа Сондес Бенхалифа Имате думата. Мерси боку. Je suis Благодаря. Радвам се да, да съм тук сред вас и ще се върна към една историческа забележка, свързана с статута на тунизийската жена. Защото нещата не трябва да се разделят на минало и, на, и бъдеще, а в един постоянен преход. Относно равенството в Тунис, имаме законодателство, което се е променяло през годините, така че правата на жените са напреднали много, също и в социалните области, и в економическите, и политическите, и културните, също и в семейния кодекс. Имаме един авангардистски опит, който е единствен и остана единствен много дълго време в арабския свят семейния кодекс и раз... унищожи полигамията, възстанови равенството между мъже и жени и също така даде на двойките с или без деца правото да осиновяват. Тоест, жената придоби и гражданство, придоби равенство и свобода, с която тя се ползваше през годините тези права са различни от тези в останалите арабски страни. Жените могат да, да, да правят аборт, ако искат, и също така имат право и на издръжка, ако се разделят с партньора си. Но това като че не е достатъчно и тунизийските жени искат дори повече права и получиха под стария режим на Бенали относно правата, свързани с развода и с гражданството, да имат още повече права и съответно партньорите им, бивши или настоящи, да бъдат наказвани, ако не спазят тези техни права. Жените също така имат право на наследство, но то е много ограничено. Те могат да получат примерно само половината от това, което би се положило на брати. И много пъти момичетата биват ограничени в ролята им на майки и продължителки на рода. Много често жените биват използвани в правителството на Бенали като защитна стена спрямо новите течения. По време на старият режим жените бяха е един вид статист в постановката, която беше поставена от режима. И много голям брой жени, активистки, пострадаха по време на режима. Но тяхното страдание се превърна също така и в кредолен камък на революцията. Жените бяха първите, които а, се мобилизираха през декември 2010 година и а, така се започна с а, пролета, която доведе до края на режима Бен Али. Мъже и жени имаха една и съща цел да се махне диктатурата. Днес се задаваме един основен въпрос – а именно, революцията доведе ли до значително подобрение на условията на жените? След 14 януари а, Тунис дава много противоречиви сигнали и основните действащи лица на политическата сцена като че ли действат двусмислено. От едната страна имаме равенство в, електрон... в избирателните списъци. Това е добре. Отново сме в авангарда на а, спазването на равенството. Това е голяма победа, която увенча с успех доста дълги години и борба от страна на жените. Но от друга страна, преходното правителство е почти изцяло мъже. При все това, нека да не забравим, че жените участваха в революцията. Докато всичките избирателни органи имат на 20% женско присъствие. В избирателната комисия само две са жените. Това са само примери. И поне за сега тези неравенства продължават и те са заклеймени от женските движения, които пък от своя страна се сблъскват с консервативните сили, които искат жените да останат ограничени само до домашните задължения и да нямат никакви права в професионален план. Това е голям повод за тревога за жените, тази проява на консерватизъм, но жените трябва да се борят, за да не изоставят основните си придобивки – настоящите партии, които са в правителството, устно се ангажираха да не променят кодекса за гражданското състояние в Тунис. Жените продължават да водят своята борба за права. Борба срещу фанатизма, неравенството, екстремизма. Жените се борят също така за равенство между мъже и жени те са силно присъстващи на протестите, на уличните протести, също и в социалните мрежи. Те настояват за запазване на социалните и правни придобивки. И днес мога да кажа, че един, една част от населението заплашва много силно женск, правата на жените. Говоря най-вече за салафистите. Но не всички салафисти са агресивни. Те са просто, една част от тях са концентрирани върху религията. Но има все пак такива, които от една страна обещават, че ще се спазват правата на жените по Кодекса за гражданското право, но от друга страна обикалят кварталите, за да хвалят полигамията или за да се опитват да наложат носенето на бурка. Говоря за партията Тахрира, не за партията Нахдан. И съответно имаме партията Нахда, която се опитва да се запази статуквото, което съществува от години – така че жените трябва да се мобилизират, за да запазят своите права. Надяваме се, че гражданското общество и демократичните партии, не само жените, ще е, работят за запазване на тези права, защото бъдещето на самия Тунис е под въпрос тук. Намираме се в е, много важен момент на кръстопът, защото правим промени в Конституцията. Равенството между половете трябва да бъде фундаментално правило, което да не се преразглежда, да не се променя. Другата основна точка засяга човешките права и по-специално тези на жените. Това са разпоредби от 1955, според която международните норми се налагат над националните. Това правило трябва да бъде подновено в следващата конституция. Не можем да си позволим отстъпване от тези придобивки. Със сигурност битката за равенство между мъжете и жените няма да е лесна. Но ще бъде още по-трагично да загубим тази битка. И ако това се случи, цялата вина ще се прехвърли върху самите жени. И сега ще се опитам да ви покажа картини на жените на Тунис през различните години. Чакаме презентацията. Надявам се, че тази еволюция, положителна еволюция ще продължи все така. Това е в момента на революцията. Това е краят на PowerPoint презентацията. Чакаме началото. Тук виждате снимка точно след обявяването на независимостта на 20 марта 1956. Жените са на улицата, за да изискват свобода. Тук тази снимка до някъде до някъде по благоприятно сечение на обстоятелствата, жените получиха подкрепа от правителството. Да, казвам, че е, имаха подкрепата. Bon, là, c'est la première... Тук виждате първата жена лекар в Тунис. Тук е по време на революцията. Избягвах снимки от периода на Бенали. Не знам защо, защо го правих, може би подсъзнателно. Това е вече от революцията. Е, всички жени участваха. Тук един салафист се опитва да свали а, тунисийското знаме и една тунисийска жена му пречи. Тук това е а, протест от а, празника на жените. Това е гражданското общество, което действа. Вярно е, че то действа, но както вече го казах, едно активно гражданско общество е нещо добро, но като че ли действа негативно. Това е общество, което реагира на което се случва, не просто действа. Тоест, това е общество, което да, реагира, излиза, протестира, но няма градивност, няма действие в положителен смисъл. И преди да приключа, исках също да ви покажа и един филм, кратък филм, който ме впечатли силно. La journée de Le, le, le son, s'il vous plaît. Звукът, ако обичате. Няма звук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 Микрофон за оратора. Là, c'est pour dire... Euh, няма звук, не знам защо. Преди това работеше. Въпросът е, тук в това видео е, че се казва, че няма, няма Тунис, който да е само на, на богатите само на бедните, на мъжете или на жените. Тунис е за всички. Е, тунис с равенството между половете това е филм, който е направен, кратък филм, който е направен по повод Международния ден на жените. J'aimerais bien clore cette intervention. И все пак искам да кажа нещо положително за завършек. Жените искат, жените могат и Желая успех на Тунис и на тунизийските жени. В момента сме на стадии тревога. И когато тревогата ни гложди, със сигурност бихме могли да реагираме. И по-нататък ще говорим пак по темата. Благодаря. like Искам да ви благодаря за много ценната информация, много интересната информация, която ни предоставихте. Бих искала сега да дам думата на госпожа Вейди от Либия. Имате думата. Bonjour. списъка беше мъж. Само една политическа партия, ПДН, се погрижи за това не само да има равен брой мъже и жени в списъка, но и те да се редуват, когато става въпрос за първото място в списъка, между различните региони. Броя на жените, съответно, които бяха избрани, беше разочароващо малък. От 27 места в а, от 27 места всъщност много малко бяха дадени на жени. Става въпрос за изборния съвет, избран след тези избори. Съответно, ние публикувахме препоръки, според които може да се отиде малко по-напред и да се включи равенство между тези, които заемат първото място в изборните списъци, това ще има голямо значение за избраните жени. Още нещо, което не беше толкова добро, е, броя и времето на е, телевизионните репортажи, посветени на участието на жените времето, което се даваше за водене на кампании по телевизията. Е, жените не получиха кой знае колко от такова време. Това конституционно събрание, което споменах след изборите, е, създаваше новата конституция, но там не участваха много жени. 40 от 59-те е, жени са от мисулманската партия. Ние искахме да имаме нещо по модела на Турция. За съжаление обаче през последните няколко дни идват тревожни сигнали от Турция относно правата на жените и аз тук съм сериозно притеснена. И накрая искам да кажа, че идвам от една среща на Координационната група за насърчаване на демокрацията. Целта на работата на тази група е да види как може да се подкрепят новоизбраните членове на Конституционното събрание. Например, ще има управителен комитет, там ще участва представител на Европейския парламент. Парламента ще работи и с UNDP, тази програма за развитие на ООН е в момента изготвя един план за действие за това конституционно събрание. Някои от тези членове на събранието пък ще дойдат тук и ще споделят своя опит с нас и аз се чудя дали не може по някакъв начин да засвидетелстваме нашата подкрепа за жените, които ще бъдат избрани в Конституционното събрание. Благодаря. Моля ви да проявите малко търпение, каза председателката. Искам да дам думата на комисията. След това ще започнем и разговорите. Аз също участвах в тези проучвания и гледах комисиите, които гласуваха избирателен закон. Но добре, толкова по-зле, що ми искате. Да, разберете, казва председателката, че и аз съм затруднено положение. Сега искам да дам думата на представителя на комисията, госпожа Мал... Алмера Пилар и колегата. И не знам точно кой ще вземе думата. Е, уи. Добър ден. Всъщност проявяваме интерес към казаното, защото за нас това е голяма възможност да научим какво се случва в тези страни. Европейската комисия в своята програма отчита като приоритет зоната на Средиземноморието. Сега се изготвя важна програма. Тя ще бъде приета през септември. 7 милиона е предвидената сума. Те ще отидат основно за политическо-економическо овластяване на на различните полове и най-вече на жените винаги сме подкрепили, естествено. Овластяването на жените в Северна Африка, в целия този регион. Тук няма всъщност какво много да се добави от наша страна. Ако някой иска да ни зададе въпрос от участниците, ние сме готови да дадем отговор на който да било въпрос. Председателката благодаря. При нас е и един виден гост от службата за външна дейност, госпожа Фернандес Декотеро Секадес. Искате ли да се изкажете? Извинете, аз ще взема думата. Също, както колегите от Европейската комисия, ние сме тук, за да слушаме, но все пак смея да твърдя, че а, се опитваме да бъдем и основно действащо лице преди, по време и след революцията. Виждаме разлики, които са се появили в ситуацията след Тунисийската революция и ситуацията, на, която ни беше описана от представителката на Либия. И също така, нека да кажа, че по самата същност процесите в двете държави бяха много различни. И ако разгледаме и Марокко, Египет и така нататък, ще видим още повече разлика, още повече нюанси в революциите. Това, което искам да кажа тук и което беше напомнено и от госпожа Коста в началото, е, че, е, че тези действия стават в рамките на една политика по добросъседство. Такъв е случая с Тунис, с Марокко също и за други държави. Имаме споразумение за асоциации, имаме планове за действия, които са много детайлни и засягат много подробно човешките права и също така правата на жените. Така че ние направихме всичко възможно, погрижихме се да поставим жалоните в това отношение. Такъв е случая с Тунис. Радвам се, че госпожа Халифа от Тунис напомни миналото. Това е много важно. В Либия обаче нещата са много различни, защото започваме от нулата. И ще, поне за сега, имаме някои дребни действия, например за поддържане на човешките права и те първа ще действаме за повече в тази насока, но започваме от нулата и ще искаме едно минимално спазване на човешките права и едни първоначални инициативи за защита на правата на жените, докато в Тунис, Марокко и други държави вече имаме подробни програми, които не са просто микропроекти. И колегата от комисията също го каза. Имаме взаимопомощ в много области. Имаме бюджетни и секторни помощи също в економически план. Тоест, още веднъж казвам, имаме много специфични действия в економически план, а също така и по-общи действия, свързани с човешките права. И човешките права са тясно обвързани с всички останали аспекти на обществото. Докато в Либия сме в началото на процеса, през октомври ще отидем, ще изслушаме и ще ви уведомим какво става. На този етап просто изслушваме. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на останалите участници, искам да попитам госпожа Басиси дали сега иска да се изкаже или по-късно. Благодаря за дадената ми дума. Няма да обсебвам времето. Само искам да добавя малко детайли е, спрямо колегата Фиона. Тъй като участвахме в е, изготвянето на избирателния закон в Тунис не сме е, в е, напълно неразорана нива, така да се каже, относно закона и закона, избирателния закон. Е, защото е имало такъв и преди. Просто законът е бил различен. Имало един закон за един избор на една партия. Така че нещата все пак са различни. Не знам каква точно избирателна система ще избере страната следващите избори. Дали ще имаме един гласова, дали ще имаме парламентарен режим или президентски режим или полупрезидентски режим. Така че е, нещата са напълно отворени. Така че, както казахте, госпожо, е, ще ще подобряваме нещата, но за сега нищо не знаем. И факта, че има голям брой политически партии, не означава, че това е перфектно за жените. Както виждате, жените са едва 27%. Но пък има също така и голям брой списъци, в които а, списъците на независимите бяха без нито един представител. Над 1500 бяха тия случаи. Така че не можем просто да казваме, че нещата ще се случат от само себе си и че равенството ще си дойде. Не. И в заключение, нещо друго. Относно турския модел. Не може да има такъв. Днес партията Ената не се позвава въобще на турския модел. Както от конституционална гледна точка. Нека да не забравяме, че Турция не е а, арабска държава, тъй като имаме светски режим записан в Конституцията, докато в Магреб няма такъв режим записан в нито една Конституция. И Ислямът е малко или много, съвсем открито казано, държавната религия. Естествено, в такъв случай не можем да имаме турски модел. Разбира се, има и ислямистски партии в Турция – вече са успели да вземат веднъж. И когато това се. Но когато, както виждате, това се случи, тези турски партии наложиха един класически режим. Да, госпожо, Енада обаче казаха, че а, използват този режим само за избирателната си кампания, за да получат места. Благодаря. Сега започваме втората част на експертната дискусия. Искам да напомня на нашите височайши гости, че трябва да спазват времето от 10 минути, което им е дадено за презентацията, за да има възможност за всички да участват в дебата малко по-късно още трима експерти. Имаме госпожа Набия Хадуш от Демократичния съюз на мароканските жени. Тя е професор и консултант в областта на обучението и образованието, когато става въпрос за равенство на половете, тя участва в различни организации за насърчаване на правата на жените, като мрежата за човешки права на Европа и Средиземноморието. Има сериозен опит като лобист в Арабската лига и в други организации. Втория участник е доктор Хода Бадран, председател на Съюза на арабските жени от Египет. Тя е председател на Съюза за арабските жени. Това е една египетска организация, която действа като чадър за е, различни неправителствени организации. Целта на тази мрежа е да се даде сигурност на жените чрез установяване на различни политики и чрез е, предоставяне на услуги и програми за жените. Преди да дам думата на колегата Естрела, ще представя и третия участник, госпожа Софи Беси от Международната федерация за човешки права. Тя е заместник генерален секретар на тази организация от Тунисе. Тя освен това е научен сътрудник в един парижки институт, посветен на стратегията за жените. Написала е няколко стати относно положението на жените в арабския свят, включително една книга, която се казва Жените и свободата. Сега ще дам думата на първия наш височайш гост, госпожа Набия Хадуш. Donc, en réalité, parler de... Всъщност, да се говори за Марокко и да се погледне на тази държава не само в един кратък времеви период, в днешно време, но и да се върнем и на изминалите 15 години. Защото в Марокко имаше много реформи. Бих могла да ги разделя на два етапа. Имаше два периода. на реформи или две поколения на реформи. Първият, този, който започна с демократичния преход. От демократичен преход, който започна някъде към 89-та. И той беше придружен с политически преход. Това е период, който позна един положителен напредък в условията на правата на жените и продължи доста дълго време. Какво допринесе за тази положителна еволюция? Първо, истинският демократичен преход е една политическа воля на много високо ниво за промяна на ситуацията на жените и едно движение на жените, което придоби голям опит което се превърна в една сила, предлагаща не само мобилизация, но също така и даваща конкретни предложения. Силата на този период беше и подхода към работата. Без значение дали говорим за гражданското общество или държавата. И за двете имаше нов подход, най-вече подход, свързан с участието. Всичките реформи, които бяха започнати, бяха разгледани от комисии. И в тези комисии имаше и мъже, и жени, имаше представители на гражданското общество и на партиите. Създаването на Конституцията по този начин беше също важен кръгълен камък. Тези комисии слушаха мароканското гражданско общество. Т.е. държавата не правеше каквото изкимне, а се координираше и се консултираше с гражданското общество. И така, първият контекст беше на политическа промяна, на политическо редуване през 89-та там е и първото поколение, така да се каже, реформи. Имаше голям напредък в рамките на институционалните и законодателните проекти и за защита на правата на жените. И като цяло на човешките права. Какви са тези реформи? Това са най-вече реформи от законодател, от правен характер, например промяната на кодекса на работа и на наказателния кодекс вече не се говори за този персонален личен статус, говори се за семейен кодекс. Тоест, говори се за семейството като цяло, не като само на жените статус или за мъжете. И там се, разглежда и ролята на жените и на децата. Както вече казах, през 2003 година се промениха работния кодекс и също така наказателния кодекс – Промениха се някои разпоредби и също кодекса за гражданство през 2007 при който се казва вече, че жената, мароканската жена, може да предаде на децата си мароканско гражданство директно. Това са ключови реформи, които промениха и отношението на хората, защото се об, обнародваха закони, които признават правата на жените. Марокко се ангажира както в национален, така и в международен план в а, национален план започна процеса на равенство между мъжете и жените в обществената сфера и също така една секторна политика, която се възцари в голям брой министерства, например между образованието, комуникациите и други. Тази политика се базира на проекти с партньори. Един от тези партньори, разбира се, е Европейския съюз. Когато обаче имаме само проекти, те значи не се интегрират напълно в правителствената политика. Имахме също така начало на една национална стратегия за равенство. Правителството също изгради един дневен ред през 2011 за равенството и в и този проект се финансира от Европейския съюз. Има някои нови проекти и някои проблеми, свързани с новия министр, който не искаше в началото да подписва това сътрудничество, но в крайна сметка се съгласи да го подпише. Имаше само промяна на правителство. И но това се придружаваше и с някои други промени, свързани с, с цялостната революция в района. И ако нямаше такава промяна, правителството просто щеше да продължи да, в същата линия като предишните и да има приемственост. Но в крайна сметка имаше изграден и един национален план за човешки права, който беше подкрепен и от Европейския съюз. И така, Втория процес е от отменянето на резервите. Както знаете, предполагам, Марокко в продължение на години, от 2008 до 2011, казваше, че ще отмени резервите си спрямо Конвенцията за човешки права. И това се случи на 7 април 2011. Тоест, по време на самата арабска пролет, ние в Марокко наричаме тази арабска пролет пролет на равенството, защото за нас това беше битка за промяната на Конституцията и имаше един, една организация от жените, които, от жени, които всъщност се наричаха пролет за равенството. Имахме също така едно обявяване на страна на Марокко за включване, опционално включване към протокола за борба с трафика на хора. Тоест, Марокко направи усилие за отмене на резервите и присъединяване към международните протоколи. И на трето място, Марокко положи усилия да премахне голям брой дискриминации, но не всички. Ще дам само а, жените, за пример жените от селските региони е, в райони извън е, градовете, но близо все пак. Много често техните терени биват отстъпени на частници или на фирми за изграждане на жилища или пък за друг тип градско разширяване. Тези терени струват доста скъпо. И има едно циркулярно писмо от момента на френската колонизация, който, с което се даваше възможност да се обещетят но само мъжете за тези терени, но не и жените. Така че Демократичната асоциация на жените на Марокко работи е, за промяна на този закон. Жените изискваха своите права и съответно жените получиха правото да се възползват от обещетенията и от 2010 година започнахме започнат да се дават обещетения на тези жени и те са същото естество и със същата сума, както на мъжете. За първи път жените, е, на жените им е признато правото на притежание на тези земи, така както е за мъжете. За обещетенията не се прилага наследственото право, например, една част за мъжете и половината за жените. Напротив, всичко е по-равно. Така че смятам, че това е стъпка напред. Това е първия пробив, който направихме и който ще използваме по-нататък в наследственото право. И има едно ново, модерно тълкуване на текста. Разбира се, ние считаме, че това са много уязвими придобивки все още. Говори за семейния кодекс. Той не е променен напълно. Има много разпоредби, които все още са с дискриминативен характер и трябва да работим, за да ги премахнем. Например, където се говори и също така в кодекса за гражданство, да, жената има право да даде гражданство на детето си, когато тя, примерно, е омъжена за чужденец. Но тя не може, но мъжът и не може да получи националността на жена си. Докато за мъжът въжи обратното. Тоест, той може да даде гражданството си и на жена си, и на децата си. И мога да кажа, че до 2011 година все пак не сме изкоренили всички дискриминации. Има напредък в защита на правата на жените, но недостатъчен. И през 2011 година, време на арабската пролет, Марокко направи едно второ поколение, проведе едно второ поколение реформи. В момента, в който кралят се изказа за начало на конституционалната реформа, Конституцията, която съществува от 62-а, се има предвид, тази евентуална реформа съдържаше доста голям брой демократични разпоредби, кавички – те засягаха най-вече политическата област, но в областта на човешките права и начин на жените и имаше само приписване на уводните слова на предишната конституция, където се говори за правото на жените на здравеопазване, на жилище, на образование, но съвсем леки забележки нямаше никакво конкретно позоваване на принципите на човешките, за човешките права на, в международен план, нито забраняване на дискриминацията, нито някакви директни разпоредби, свързани с равенството. Така че в момента, в който изслушахме тази реч, се започна активна работа по Конституцията от страна на женските организации. И започна работа най-вече по старата Конституция и проекта за нова Конституция – документ, който беше представен от една комисия с различни представители и мъже, и жени, и представители на Асоциациите за защита на човешките права и на Асоциациите за защита на жените и за, на културните асоциации и други. Тоест, имаше специалисти, представители на университетските среди и други. И напроведохме един меморандум. Например, меморандума, свързан с Демократичната асоциация на жените, Марокко и други. Това бяха меморандуми, засягащи най-вече правата на жените. Искахме да разгледаме нещата от тази гледна точка, не да захващаме цялата конституция. Ще ви покажа нашия меморандум. И така, както вече казах, разглеждахме Конституцията от а, контекста, свързан с правата на жените. И, и измежду предложенията ни имаше доста предложения, които бяха приети в първоначалната им форма. Защо? Защото формулировката беше много добра и това, което искахме, беше записано черно на бяло. Така че много от разпоредбите, предложени в нашия меморандум, бяха приети в преамбюла на Конституцията или дори понякога и в отделните членове на Конституцията. Например, член 19 от Конституцията е посветен изцяло на равенството и на недискриминацията и на изграждането на една инстанция за равенство между половете. Тази реформа се проведе и слушаха, ние бяхме от комисията – почувствахме, че това е конституция на целия народ. Не е просто конституция наложена от държавата или от правителството. Не, това е конституция, която отговаряше на исканията и на желанията на всички марокански граждани. Тя признава върховенството на международните конвенции над мароканския закон. Това е много положителен аспект. И също така говори за основните човешки права, нещо, което е крачка напред към ефективното гражданство. Може би тунисийската ми колега също би могла да каже нещо по този въпрос, но, например, при нас се смята, че мароканските жени нямат ефективно, реално действащо гражданство, защото има много дискриминиращи закони, и съответно нашите жени нямат достъп до абсолютно всички права. Така че, в нашата конституция се говори за равенство на правата на жените и мъжете в абсолютно всички области економическа, политическа, културна, семейна и така нататък. И също така говори за едни утвърждаващи мерки за действие. Т.е. няма да се каже, че националният списък или квотата е антиконституционален, защото не фигурира в старата конституция. Напротив, е, то вече фигурира в конституцията и може да се искат квоти за жените. До сега Марокко имаше само едни такива национални списъци с определен брой места – за жените. Но а, това е според волята на политическите партии. Тоест, политическите партии не са задължени да го направят. Тоест, те постъпват по собствено осмотрение. И нови институционални механизми за насърчаване на човешките права и на правата на жените бяха наложени в Националния съвет по човешки права. Имаме омбудсман, който най-вероятно ще се занимава с проблемите за равенството има също една инстанция за борба с всякакви форми на дискриминация, така както е записано по член 19 на новата конституция и на 164 член и също така нови разпоредби за семейството и за децата. И семействата го разглеждаха по друг начин. Мусулманското семейство, децата и така нататък. Но ние виждаме е, тези разпоредби под съвсем друг ъгъл, но тъй като имаме един консултативен съвет, това е добре. Лошо е, когато имаме една власт, която се налага. Разбира се, не можем да кажем, че мъките ни са приключили. Постигнахме значителен напредък, но има още много трудности по основни проблеми. Например, в законодателството, Конституцията не казва на какво се позоваваме при формиране на нашето законодателство. Така че позоваваме се де факто на това, което е било преди. На законодателство, което идва до някъде от шарията и от международните конвенции, което пък от друга страна предизвиква двусмисленост. Прилагането на практика на разпоредбите също поставя проблем, защото понякога законите не отразяват модернистичния дух, който се прояви при изготвянето на Конституцията. Например, когато говорим за консултативния съвет за семейството, там нещата наистина са, там все още се сблъскаме с трудности. А, а, да, времето ми стича, ми казват. Добре. Има много предизвикателства. Това е последното, което ще кажа. И нашата борба за равенство на жените продължава и ще се възползваме от всички възможности, за да мобилизираме обществото и да да покажем нашите искания, нашите препоръки. Обърнахме се и към новия премьер – и към министърката, която отговаря за семейството, така че ние няма да спрем до тук. Това не означава и, че реформите, предприяти от Марокко, ще са постигнали, всич... са постигнали пълно изкореняване на дискриминацията. Ще се спра на три основни предизвикателства, по които работим. Хармонизацията на националното законодателство с конституционалните разпоредби и международните инструменти, свързани с човешките права. Това може да се направи и ще се направи, защото вече фигурира в Конституцията. Също така да се приложи на практика плана за равенство, нещо, което вече сме съгласували с Министерството, въпросното Министерство. Може би вие ще ни помогнете в това отношение, защото то се финансира всъщност от Европейския съюз и накрая да изградим институционалните механизми, които да имат нужните способности да осигурят междусекторна координация и контрол над прилаганата евронационална стратегия за равенство. В настоящия момент съвета по човешките права работи по един първоначален текст, така както за равенство, така както той е посочено в член 19 от Конституцията. Това са текстове за борба с дискриминацията. Както вече казах, в началото имаше дебат относно какви типове дискриминация ще заличаваме. В крайна сметка, се средочаваме най-вече на дискриминацията по пол. Благодаря ви. А, мисля, че не бях толкова дълга. А, добре. Ако имате въпроси, по-нататък ще ги разгледаме. Благодаря. Благодаря много, госпожо Радуш, за информацията, която ни предоставихте за положението на жените в Марокко. Ще продължа на португалски язик, като дам думата на госпожа Хода Бадран. Имате думата. E aproveito para fazer uh, algumas recomendações. Искам да се възползвам от възможността да му отправя някои препоръки. Има много желаящи да се изкажат, за това искам да помоля основните оратори да говорят в рамките на отредените им 10 минути, когато правят своите презентации, защото доста сме изостанали с времето. Освен това, бих искал да кажа на всички, че изслушаните до тук презентации, както и тези, които ще изслушаме, ще могат да бъдат намерени по интернет. Има поступили доста заявки за изказвания. Ще се опитам да се съобразя с желанията на всички по най-добрия възможен начин. Госпожа Ромева поиска първа думата. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, в е, Европейския парламент работим в различни комисии и за това е много жалко, че депутатите, които присъстват е, тук, е, имат и други ангажименти. Например, в 5.30 трябва да участвам в комисията по външни работи, когато ще се обсъжда въпроса за конституционните промени в Тунис. Искаме да разберем каква е ролята на жените там, как ще изглежда изборния закон, как ще изглежда закона за финансирането на политическите партии. Всичко това са въпроси, които ни вълнуват като жени и като евродепутати. Така че съжалявам, че ще трябва да отида в комисията АФЕТ в 5.30 на това изслушване. Затова помолих за думата на този етап. Малко прекъсваме работата, за да мога да взема участие. И ви благодаря за разбирането. След като изслушахме първите две изказвания, които бяха толкова различни, Заключението, до което можем да стигнем е, че положението в тези две държави е цяло различно. Като членове на Европейския парламент се нуждаем от по-подробно познаване на тези страни. Да се говори общо за Северна Африка показва непознаване на положението, защото всяка държава има свои характерни страни и ние се нуждаем от допълнителна информация. Като член на делегацията за връзки с страните от Магреба, струва ми се, че комисиите трябва да организират подобни изслушвания в сътрудничество с нашата делегация и с Комисията по външни работи. Това ще бъде по-ефикасен начин за работа, ще можем да координираме своята дейност по по-добър начин. Госпожа Фиона Хол, която беше преди малко тук и трябваше да се тръгне, участва в мисията за наблюдение на изборите, в която участвах и аз. Тя посети също Тунис и в рамките на делегация на Комисията по външни работи. Много депутати от Европейския парламент работят, но по некоординиран начин. За това трябва да подобрим координацията, трябва да се постигне синергия и това ще направи нашата работа по-ефективна. Ние се нуждаем от по-конкретни знания за всяка отделна страна. Нуждаем се от изслушване заедно с а, Комисията по външни работи, както и с делегацията за връзки с страните от Магреба. Въпросите не спират а, само а, до правата на жените. Интересувани съдбата на всички граждани от Средиземноморския регион. Бях силно впечатлена от изказването за, за Либия. Случаите на насилие по време на войната е въпрос, който обединява всички жени и това, което бихме могли да направим е да подкрепим жените в Либия през този преходен период. Жените от Тунис биха могли да окажат такава подкрепа също. Тези жертви трябва да бъдат признати за жертви на военно престъпление. Необходимо е да се извърши повече по-задълбочена работа по въпроса. Ние трябва да работим и по въпросите, свързани с Международния наказателен съд, защото искаме да се постигне напредък и там. Като депутати, които посещават други страни, ние бихме могли да оказваме политическа подкрепа в максимална степен по време на нашите контакти, на базата на нашите знания. Съжалявам, че трябва да я напусна, за да присъствам на изслушването в Комисията по външни работа. Председателката. Благодаря, Кармен. Винаги е много трудно да съчетаем различните ангажименти и работата ни в различни комисии. Аз се отбелязвам вашите предложения. Ние със сигурност ще продължим да следим темите в нашата комисия, както и в други парламентарни комисии, тъй като това е важна и актуална тема. Ние всички следим много внимателно арабската пролет и обръщаме особено внимание на ролята на жените. Искаме жените да продължат да играят такава важна роля и в изграждането на демокрацията в своите държави. В наш интерес е да продължим да разглеждаме тази тема и да следим събитията на място. Позволете ми сега да дам думата на доктор Хода Бадран. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за това, че организира това публично изслушване. Благодаря за поканата. Искам да благодаря на госпожа Коста за това толкова подробно, живописно представяне на нашите страни. Тъй като времето е ограничено, ще поговоря относно една статия, която публикувах наскоро в Europe's World. Това е последния брой на това списание, ако някой проявява интерес. Избрах заглавието, което виждате в момента, защото в нашата страна открихме, че разковничето всъщност е борбата за власт. И е, съответно организацията е много важна, когато става въпрос за битката за власт. На тази картина виждате площада Тахрир. Виждате колко хора има там? Повече от 1 милион. Между другото, Тахрир означава освобождение. Така че тук има скрит и не толкова скрит смисъл. Младежите отидоха на този площад, защото искаха да освободят страната от режима. На този площад Тат имаше и мъже и жени. И не само на него, но и на много други площади в цялата страна. Жените призоваваха за същите неща, както и мъжете. Равенство, справедливост, демокрация, възгласите бяха едни и същи. Нямаше разделение тук между мъже и жени. Имаше всякакви жени на площада. Стари, млади, забулени, незабулени. Всички видове, всички групи от населението бяха там. Тези хора направиха много но жените като че ли направиха още повече. Те раздаваха храна, грижаха се за ранените, чистеха мръсотията от площада рано сутрин. А ние като неправителствени организации участвахме като индивиди. Аз самата с моето семейство бяхме там. Като неправителствени организации ние раздавахме отдела, беше студено, Хората спяха на площада. Ние участвахме в качеството си на обикновени хора и в качеството си на организации. След това стигнахме до прехода към демокрация. Ние бяхме партньори в началото, след това ни изтикаха в страни обаче – Бяхме изключени от всякакви механизми, комисии, събития. Например, имаше комисия с цел да се преформулират част от членовете в Конституцията. В тази комисия нямаше нито една жена. Между другото, има една жена, която е заместник-председател на Висшия съдебен съвет и може да попитате защо тази жена не беше в тази комисия. Отговор е, защото властта пое Висшия военен съвет. И всички знаем каква е идеологията на този военен съвет, на армията. Те не разглеждат жените като равнопоставени лица, които имат право да седнат на същата маса. Това е една мъжка патриархална система. Феминизма е в разрез с идеите на армията, защото ако искаш да си военен, трябва да си стабилен, да проявяваш мъжки качества, да имаш мъжки черти, няма нужда да се отпускаш, да проявяваш слабост. След това се появиха ислямистките стари групировки, те се върнаха от Саудитска Арабия, с една идеология, наречена лахаби. Тя тълкува исляма рестриктивно. Освен това, точно преди революцията се появиха правилата за противопоставяне на жените. Жените бяха постигнали много, но Сузан Мубарак Жената на президента беше замесена в корупционни скандали и е, новите власти имащи започнаха да обвиняват Сузан Мобарак в е, най-големи грехове. И поради всички тези причини ние бяхме изтикани в страни, бяхме изолирани, имаше и насилие срещу нас. Това е една много известна снимка момичето с синия сотиен. Войниците я притиснаха към земята. Те твърдяха, че тя е искала да се съблече. Това не е така. Чували сте вероятно и за тестовете за девственост. Военният съвет, просто за да унижи всяка жена на площада, подложи около 20 момичета на тест за девственост, за да се види дали са девствени. Една от момичетата беше толкова смела, че заведе дело срещу военния съвет, но нищо не се случи. В крайна сметка тези хора бяха оправдани. След това дойдоха парламентарните избори. Ислямистските групи получиха най-голям брой от гласовете. Другите либерални партии бяха много слаби и съответно само 2% от депутатите са жени, Изведнъж системата на квотите беше премахната, тя беше приета преди революцията, появи се ново изборно законодателство и според него е, между другото, това е законодателство от миналото, всяка партия трябваше да включи поне една жена в избирателния списък. Жените обаче бяха естествено в края на списъците, те не бяха включени около 75% от парламентарните кресла се вземат от салафистите от мисюлманското братство. Не знам откъде дойдоха тези салафисти, никога не бяхме чували за тях. Изведнъж отиваш обаче на летището в е, Кайро и, виждате, и виждаш как идват много салафисти. Това е положението. Ако трябва да кажа нещо положително, е, феминистските групи се стегнаха и казаха, добре, след като сме толкова слаби, трябва да е, се вземем в ръце, тъй като става въпрос за битка за власт, за конфликт. Зададохме си следния въпрос. Какви ресурси имаме? Каква власт? Теоретична Та постановка казва следното. Властта идва от големината на групата, от организацията и от ресурсите. Ние имаме достатъчно голям брой последователи, но не сме много организирани и трябваше да се организираме по-добре. Първата коалиция на женски групировки събра 16-17 неправителствени организации и започнахме да изготвяме петиции, започнахме да демонстрираме на улиците и на площадите и протестирахме поради тези тестове за действеност и поради присъдите. Винаги ни критикуваха, че движенията на жените са елитистки. И ние казахме, добре, няма да бъдем елитни, ще бъдем активни на местно ниво. За първия път, виждате, организирахме конференция, на която присъстваха 3000 представители на гражданското общество, не само хора от организации за правата на жените. Това беше нашата първа конвенция. Какво създадохме там? На първо място харта, която казва какви са нашите искания, а именно, че не искаме да сме активни и след революцията, не само по време на революцията. Втория резултат трябва да има Египетски женски съюз или феминистски съюз. Имаше един такъв, който се казваше Хода Шауарауи. То от 20-те години на миналия век, само че през 50-те години на същия век този съюз беше разпуснат. Решихме да го създадем отново. Така се организирахме, съответно получихме повече власт, станахме по-силни – за първи път по време на президентските избори поискахме кандидатите да дойдат при нас, да поговорят с нас и да ни кажат какво предвиждат за жените. Тъй като станахме по-силни, те дойдоха. И за първи път дойдоха тези кандидати и започнаха да говорят за жените. Това е емблемата на Египетския феминистски съюз. В момента работим по два въпроса. Съюза беше създаден по принципа отдолу нагоре. Всички организации участваха. Около 100 НПО в момента са наши членове. Имаме борт на директорите с 15 члена, имаме председател, имаме генерален секретар, имаме ковчежник. За мен е чест да съм председател на този Феминистски съюз. В момента имаме две основни мисии – на първо място, новата конституция, тъй като тя е спешна по своя характер. Ние искаме да бъдем в Конституционната комисия, да получим поне 30% от местата. Политиците преговарят с нас, те казват ще ви дадем 10%, ние казваме не, не по-малко от 30%. Освен това, имаме проектове на текстове за някои членове посветени на правата на жените. Те са взети от международни конвенции, не само ЦЕДАВ, но и други конвенции, които говорят за правата на жените. Освен това, те са вдъхновени и от други арабски конституции, които са по-добри от нашата. Второто нещо, сега правим едно проучване – относно управлението и ще изготвим план. Приоритетите са да се промени е, семейния кодекс, тъй като дискриминацията е легализирана в този кодекс. Имаме нужда от, освен това, национален план за изкореняване на неграмотността, тъй като половината от египетските жени са неграмотни и когато има такава неграмотност, мисюманските братя просто си играят, манипулират тези жени и те гласуват за тях. Това е последния ми слайд. Какво имаме като искане към международната общност. На първо място искаме солидарност, искаме емоционална подкрепа. Какво имаме предвид тук? Всеки път, когато някой от вас отиде в Египет, е, повдигайте въпросите свързани с правата на жените, когато разговаряте с нашите политици. Правата на жените са наши права. Нашите политици могат е, да Правата на жените могат да се окажат важна разменна монета, когато се разговаря с политици. На второ място имаме нужда техническа подкрепа. Вие имате опит с НПО, ако искате, може да ни помогнете. И накрая финансова подкрепа, защото, за съжаление, имаме нужда от финансови средства. Египетското правителство се опитва да спре международното сътрудничество с неправителствените организации. Освен това, те се опитват да променят законодателството, свързано с НПО, и това ще създаде още повече проблеми, така че имаме нужда от вашата подкрепа. И накрая, Не обръщайте внимание на хората, които казват, че това е международна намеса. Когато бях председател на Международната комисия по правата на детето, ние твърдяхме следното. Ако правото само на едно дете в света е нарушено, това е проблем на целия свят, а не само на нашата организация. Съответно, ще парафразирам. Дори една жена да има нарушени права, това засяга всички нас. Естествено, ние сме на място и носим основната отговорност за справяне с проблема, но всеки носи отговорност. Благодаря, доктор Баран. Няма как да се въздържа. Ще трябва да направя няколко коментара. Ние в Европейския съюз Трябва да помагаме на жените от арабската пролет и в частност на египетските жени. И техническата и финансовата подкрепа е само част от това задължение. Независимо от това, че вие поискахте и емоционална подкрепа. Положението в Египет е изключително тревожно – няма как да се подобри положението на жените в такава ситуация. Няма да кажа, че сега положението е по-лошо, отколкото преди, но не е и по-добро. Жените бяха на улиците, те не бяха наблюдатели. Те бяха двигатели на промяната. Точно обратното. Струва ми се обаче, че старата максима, която познаваме и за която се борим от години, се прилага тук. А именно, жените са полезни, когато става въпрос за работа, но не и при взимането на решение. Трябва да се борим да докажем, че жените могат да взимат решение. Политически или економически. И трябва да докажем, че жените са точно толкова компетентни, колкото и мъжете. Не можем да приемем е, жените да бъдат е, изтиквани на заден план. И още нещо, което можем да приемем още по-малко липсата на уважение към жените и унижението към тях, само защото са жени. Така приключвам и ще дам думата на госпожа Бесис, която ще говори за положението в Тунис. Ако желаете. If you want uh, to... Благодаря, че ми дадохте думата. Ще се опитам да говоря кратко. Ще се опитам. Ако обаче се опитам да направя синтеза на ситуацията на жените в Северна Африка, трябва да говоря много дълго. Имам предвид най-вече страните от Магреба. Искам да благодаря на всички от Европейския парламент, които дойдоха да ни изслушат и да се запознаят с предизвикателствата, пред които сме изправени. Искам да приветствам всички присъстващи в залата, но виждаме, че тук присъстват предимно жени. И ако мъжете не се, се ангажирали, това означава, че за политиците от Европа темата за жените не е толкова важна. И това е жалко. Защо? Защото може би Большинството от тях не са разбрали, че днес повече от всякога в тази част на света в а, този повратен момент на революциите въпроса за правата на жените е в основата на демокрацията. Не можем да говорим за демокрация без да говорим за жените. Това означава какво? Първо, Те въпроси, които не се поставя често, въпреки че са прости. Дали трябва да има гражданство или демокрация, ако не всички граждани са равни пред закона. Това може да изглежда съвсем лесно, но е по-добре да го споменам. Втори изключително важен въпрос е дали можем да изградим демокрация, реална демокрация в политическата сфера, ако останалите сфери, например социалната сфера и сферата на семейството, остават в сферата на неравенството, какъвто е случая днес. Това означава, че в страните, които са на път да създадат политическа демокрация, заправят за социалната и семейна сфера, които са толкова важни, за да се гарантира равенството. Днес въпросът за жените в страните, които бяха поставени под капака на диктатурата, където поне в някои от тях имаше свободен дебат. Въпроса за жените е във въпроса на конкуренцията между политическите проекти и социалните проекти в тази част на света. Очевидно, въпросът за равенството, и това беше казано от моите приятели, по друг начин поставя силно въпроса за мястото на религията в политическия живот. Не можем да загърбим този въпрос. Тук се говореше за това, въпроса за това на какво да се позовем. И това е основен въпрос. Когато говорим за жените, за какво става дума? Става дума за демокрация, за светска държава, за равенство. Това са изключително важни въпроси. И съвсем накратко искам да се спре на три други въпроса. Имаше революционен процес или пък режим на преход към демокрация, но така или иначе днес арабския свят е в движение. И въпросът опира до това по какъв начин това движение ще продължи нататък. След а, революцията стигаме до въпроса за партиите, които имат а, ислямски а, идеи, ислямски идеи. Последните избори за Конституционно събрание в Тунис осигури 42% на партията Енада. Изборите в Египет осигуриха абсолютно мнозинство на братя мюсулмани, на салафистите. Те имат близо две трети от местата. Що се отнася до Ливия, и това може би не се вижда добре отвън, в каква степен въпроса за жените е в центъра на политическия процес там. на 23 октомври 2011 година, след падането на Кадафи, първият официална реч на Националния преходен съвет в една разрушена страна от 40 годишна диктатура, от 9-месечна война, от бомбардировки, от НАТО в пълен хаос. първият официална реч отдаде приоритет на това, че шарията ще бъде възстановен изцяло, както и полигамията. Това беше първото изказване, което беше направено на Националния преходен съвет в Либия. Сякаш няма други приоритети за Либия след падането на диктатурата. Често в Европа се подценява въпроса, който не се подминава в моята страна. Знае се кое е в сърцевината на проблема. Какво означава идването на власт на политически исламистски партии? Това означава, че, разбира се, независимо от факта, че това са партии, които демократично са избрани, след демократично проведени избори, това са партии, които имат място на политическата сцена, тъй като представлява част от населението, но това са носители на консервативни идеи, на ерекционни идеи и това е опасност за жените. Не трябва да се замазва този въпрос и днес трябва да се дадем сметка за това, че вътре в страни където се извършва демокрация. Трябва да се работи за правата на жените. Вие видяхте а, ситуацията в а, Тунис, Марокко, Египет, Либия. Виждаме, че там а, постиженията не са еднакви. Има примери, която показва за какво става дума. Тунис е държава, където процеса а, за светския характер на държавата датира отдавна. Тунис е държава, където партията Енада не може да подмине тези приоритети и идеи. Тя се опитва да прокара своите идеи, но не е толкова лесно. Въпреки, че това е тактичен отстъп, Тунис е, е единствената държава, където шарията не е източник на правото и партията Енада предложи шарията да стане такъв източник на правото, но трябваше да отстъпи, тъй като имаше отпор от гражданското общество. Това не означава, че няма да прокара шарията по друг начин, но сега има отстъпление. В член 2 на Египетската конституция се казва, че шарията е основният източник на правото. Така че виждаме, нещата не са еднакви. Също съотношението на силите не е същото. Но не всичко е загубено. Вие съвсем правилно а, казахте, госпожа Бадран, че революцията не се осъществяват в името на религията, е, или с реакционистски лозунги. Революцията в Тунис, е, в е, Египет, на Тахрир, те бяха за достоинство, свобода, за борба срещу корупцията. Не се говореше нищо за религията. Движението политически ислям по причини, които не мога да обясня сега поради липса на време, е част от тази революционна ситуация. Но аз читам, и тук беше казано, че е необходимо да се отчита в съотношението на силите и каква е динамиката на гражданското общество. Относителната свобода сега позволява на гражданското общество да се структурира и в гражданското общество гражданските организации отчитат важната роля на жените, защото те бяха изключени от политиката. Те участват в такава по-голяма степен в гражданското общество, защото са изключени от политиката и те имат основно искане в сегашния контекст в арабския свят, а именно правата на жените да бъдат записани в Конституцията. Равенството и недискриминацията да залегнат като принципи в Конституцията. От 2006 е, съществува коалиция, наречена равенство без е, резерви в арабския свят. Е, тя съществува от 2006 година и там са обединени много женски организации от арабския свят. Демократичната асоциация на жените от Тунис, Международната федерация за правата на женете, както и други международни организации за правата на човека. Между 2006 и 2011 тази регионална организация поиска да се примахнат резервите, записани по отношение на а, Конвенцията за примахване на всички форми на дискриминация срещу жените СЕДЕВ. И се настоява именно правата на жените да залегнат в конституциите. Това ще бъде тежка битка, като се има предвид, че арабските общества са доста разединени между консервативните сили, които държат на традицията и друга част от общественото мнение, което е за това да се върви към повече демокрация и повече права за жените. Какво може да направи на Европейския съюз? Едно нещо, което не направи по време на диктатурите, а именно да спазва собствените си ценности. Всички споразумения за асоцииране между Европейския съюз и държавите по член 2 да настояват за спазване на правата на човека но този член втори никога не беше поставен на предна линия от Европейския съюз при сключването на споразумения за асоцииране по време на диктатурите. Трябва от сега нататък да се спазва този член. И аз считам, че жените в Средиземноморския регион а, знаят, че правата на жените са права на човека. Благодаря. Благодаря, госпожо Бесис. Споразумението ни казва, че в всичките ваши текстове трябва да има клауза за човешки права и за права на жените. Това е нещо ново. И това съществува, защото нашата комисия държа на него и лобира за него. виждаме навсякъде всички текстове клаузата за спазване на правата на жените. Както знаете, ролята на жените трябва да бъде еднаква с тази на мъжете. Ние тук работим по дискриминацията и равенството на половете, права на жените. Много често обаче това се оказва само на думи, а не на практика, т.е. те не са винаги приоритети. Имаме нужда да продължим да работим заедно и да се опитаме да променим тази ситуация. Госпожа Недалшева и госпожа Гурмай желаят да вземат думата и да реагират на казаното от нашите е, оратори. Госпожа Чевал беше много. Госпожа Неделчева, имате думата. Благодаря госпожо председател. Първо искам да благодаря на нашите оратори за експозетата и ще започна първо с казаното от госпожа Бесис. Първо, уважавам организация, Международната организация правата на човека. Миналата година бях в специалната комисия на Европейския съюз по тези права и разчитах и можех да разчитам на вашата помощ, на вашата организация. Първо, това, което казахте обаче, че нашата комисия за правата на жените не е сериозна комисия, напротив. Защото благодарение на тази комисия нашия глас се чува и се стига до действия. И второ, ние вярваме, че трябва да сме солидарни едни към други. Така че аз съм изненадана от вашата, вашето изказване. Вие, Европейски съюз и е, от другата страна, Северна Африка. Защото не така трябва да се разсъждава. Ние трябва да сътрудничим. Много пъти се говори за ниското присъствие на жените в избирателните избор, листи. Но кажете ми, колко жени гласуват за жените? Много пъти сме твърдя, че нашите конференции имат положителен ефект. Ние заздравяваме солидарността. За мен това е предварително условие, за да продължим е, към изграждането на ефективни мерки. Вие го казахте. Липсват конкретни неща. Липсват а, действията. Не, не трябва да останем само на думи. Искам също така да кажа, че сте права, когато казвате, че жените много бързо биват изключени от социалната сфера или пък е оставена в една страничната линия. Да, вярно. Много пъти, когато говорим за общество, поставяме като приоритет социалната или економическата или политическа стабилност. Така ви случи в България. Всички процеси на преход, които протичат в Северна Африка, са социални, економически и политически. Това са политически, това са симултанни процеси и там идва проблема за жените. Защото те от една страна са изключени, както от процеса по преговори, свързан с изготвянето на текстовете, но също така и от ролята им, те са изключени от ролята на участие в промените. Благодарение на вашата, вашите изказвания, виждаме, че жените могат да имат ключова роля спрямо отделните периоди на прехода. Преди, по време и след. Довеждане до този преход, участието в него и консолидация за здравяване на прехода след това. Всички вие казвате, че има нужда жените да участват в екипите, които изготвят текстовете. Да, така е. И мисля, че трябва да намалираме и друг аспект на вярата, която жените имат в себе си. Жените трябва наистина да вярват, че са способни да допринесат в политическата сфера. Що се отнася до самия процес по време на прехода? Малкото жени, които бяха цитирани, например, заместни председатели на Конституционния съд, къде са тези жени? Къде са те в бъдещата защита на текстовете. Това са примери, които трябва да следваме. И тези жени трябва да са още по-активни. Само така ще дадем пример за останалите. Много често се случва така, че жени, които някога са били активни, вече не са толкова активни, след като настъпи прехода трябва да имаме повече смелост, когато говорим за нуждата от модерни текстове. Е, госпожа Хануш каза, е, в Марокко имате някои текстове, които са мечта дори за Европейския съюз. Но най-важното е не да имаме текстове, а да се прилагат на практика. Какво става тогава? Могат ли жените да се обърнат към някаква инстанция, за да се зачитат правата им? Защото всички жени, така както и всички жертви на нарушаването на човешките права, имат нужда да вярват в правната система, защото понякога точно там куца процеса и техните права не биват зачитани от правосъдието, нещо, което е по-мъчително дори от нарушаването на човешките права. И нещо друго, свързано с продължителната информираност, например, на младите е, спрямо равенството между мъжете и жените. Когато гледаме екипите, които преговарят, бихме могли евентуално да се надяваме, че ще има такова равенство, но ние трябва още от сега да започнем да подготвяме новото поколение мъже, които ще дойдат и които ще гледат по различен начин на жените. Вашите асоциации работят много в тази насока и ние като Европейски съюз смятам, че можем да продължим да се сътрудничим. Имаме много общи неща, както тук с Комисията по правата на жените и, и вашите организации. Колкото повече имаме информация, колкото повече общественото мнение е запознато с тематиката, толкова по-лесно можем да взимаме решения и можем да контролираме прилагането им на практика. Мисля, че бихме могли да продължим в тази насока и да следим за съгласуваност, като едновременно с това се запазят спецификите на всяка една държава. И, примерно, такъв е случай, например, с Източна Европа и другите аз държа на спецификата на всяка страна, защото трябва да се зачита историческата еволюция на държавите и а, там, само така може да се отдели цялото място на жената в тези общества. Благодаря, казва председателката. Благодаря на госпожа Неделчева. Сега ще дам думата на госпожа Бесис, да отговори, тъй като трябва да си тръгне. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Може би става въпрос за формулировка. Аз вярвам в солидарността. Смятам, че тя е нещо много важно. По време на периодите на диктатурата тя е, е доказала своите действия. И а, определено, само така, се е постигнало действие от страна на комисията, от страна на парламента и на демократите. И ако демократите е в Южна или Източна Европа са постигнали нещо, то е благодарение на солидарността. Но знаете, тук нещата са малко по-сложни. Знаете, че комисията изгражда договорите, а не парламента. И ако член 2 е бил нарушаван с ръка по време на диктатурата, не парла... Европейския парламент го е направил. Европейския парламент непрекъснато е правил доклади по въпросите за а, свободата и мога да кажа, че наистина получихме много ценна помощ. Това е, това е важно. Разбира се, в такива кратки изказвания не можем да кажем всичко. Относно ролята на Комисията по правата на жените, разбира се, че трябва да има такава, не съм против, но само да кажа, че това не интересува особено жените, мъжете. Мъжете отиват в финансовите и економическите комисии. Тоест, аз не поставям под съмнение нуждата от такава комисия, но много често тази комисия интересува само жените. Това е констатацията ми. И днес, нещо, което намирам за много важно, убедена съм, че се намираме в един дълъг период на преход. Не можете да мислите, че прехода е приключил. Да, ние сме в един процес на преход, който е демократичен и който ще продължи дълго време. Той може да има моменти на напредък, моменти на а, изоставане и връщане назад, но най-важното тук е в този преход жените да избуйват своето място. През март 2011 година, след революцията, имаше един колоквиум в Тунис – където поканихме всички хора, поканихме представители от всички страни с революции, успели, не успели революции и така нататък. Поканихме хора от Източна Европа. Защото поканихме ги и слушахме активно тяхното, тяхния опит, защото определено можем да се получим много. Благодаря, казва председателката. А сега дам думата на Зита Гормай. Szépen, elnök благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна с тезата, че двигателите на промяната често са жени. И когато започне битката за власт, те някак си изчезват. Това видяхме и в политическия преход в Европа в края на 90-те години – в моята страна, в Унгария, имаше нещо подобно. В началото на промяната има активни жени и те просто изчезват после. Много е важно днешното изслушване да стане достояние на повече колеги и да се ангажираме по-активно. Миналия юни имаше една конференция, организирана в Барселона. Тя беше посветена на страните от Средиземноморието. Там не се обсъждаха само жените, но и младите хора, защото младите хора изиграха много важна роля в революцията и техния глас трябва да се чуе. Миналата седмица се срещнах с либийски активисти. На 30 март партията на европейските социалисти и групата на социалистите и демократите организираха форум, наречен Арабската пролет е, и прогресивният дневен ред на арабския свят. По отношение на Тунис е, също приехме декларация аз като лидер на Организацията на жените социалистки отдавам голямо значение на тази декларация. Там се казва, че участието на жените, на демократичните им права, семейния кодекс трябва да се промени в тези страни, за да се гарантира равен достъп на жените до образование, обучение и така нататък. Е, съответно образованието тук играе много важна роля. Има нужда от е, добре обучени, образовани жени, които да участват във всички сфери на обществото, за да може те да решават сами за бъдещето си, е, да играят економическа роля. Освен това, трябва да се справим и с насилието. В нашата комисия имаме и мъже обаче. И аз съм съгласна, че ако искаме промени, трябва да включим и мъжете. Ако образовате жените, образовате обществото. Ако образовате мъжете, просто образовате мъжете. Това е голямата разлика. Когато госпожа Бадран говори за революцията, тя каза, че жените са се грижили за ранените, чистили са площада, така че ние имаме тройна роля. Когато обаче се стигне до разпределението на властта, вече ни няма. Естествено, че парламента може да направи много неща да подкрепи региона, трябва да има най-малко 30%, а защо не и повече жени във всяка една политическа организация и орган. И съответно Европейския парламент тук трябва да направи нещо. По отношение на визията за прогресивно общество, което дава равни права на мъжете и жените в публичната и частната сфера и по отношение на гарантирането на економическата свобода на всички, трябва да се направи още повече. Между другото, колегата Тарабела организира една конференция през февруари миналата година и там чухме няколко примера за това как жени са подпомогнати да започнат своя малък бизнес. Това обаче няма как да стане без достъп до образование. Освен това, аз вярвам, че на младите хора трябва да се дадат надежди и възможности за бъдещето. По отношение на младежката безработица, моята партия започна една кампания. В Европа имаме 6 милиона млади безработни. Ако се заделят 10 милиона от социалния фонд, ще се справим с проблема или поне с част от него. Проблема не е един и същ, е, естествено. В Гърция и Испания безработицата е около 50%. По отношение на тази безработица Европа е изправена пред бомба с закъснител и ние трябва да се получим от вашия опит, между другото, тук. Освен това, трябва да продължим да изграждаме капацитет чрез обучения, трябва да изготвяме насоки, глосари, е, свързани с практиките на равенството на половете. Освен това, всяка една делегация, която изпращаме, трябва да включи в своя дневен ред и равенството, защото равенството не е само от полза за жените, то е от полза за обществото. Вярвам, че това заседание е много важно и аз познавам Силвия Коста, тя е много добър мой приятел и съм убедена, че доклада и ще е отличен. Тук имаме отлична възможност да чуем нещата от източника, така че благодаря ви още веднъж. Благодаря на Зита Гурмай. Сега ще дам думата на Ана Гомеш, която също е посетила голям брой от страните, които обсъждаме. Ще е интересно да чуем какво ще ни каже тя. Благодаря. Съжалявам, че не можах да присъствам на цялото изслушване днес след обед и да изслушам изцяло разискванията, но е трудно да се организира работата, защото има и друг важен семинар за Северна Африка, който се провежда и председателя на Тунизийския парламент участва в него. Искам да ви поздравя за тази инициатива. Аз нямах възможност да изслушам нашите гости, и всички колеги. Като докладчика за Либия съм посещавала Либия многократно всеки месец. Поддържам контакти с активисти от Египет и Тунис. Има едно много важно послание, което може да бъде отправено чрез доклада на Силвия към Комисията и Службата за външна дейност. Трябва да се премине действително от думи към дела и то незабавно, още от вчера, да се помогне на жените да се организират, да подобрят своя капацитет, да се подготвят, да участват в изборите като кандидати. Ние трябва да им помогнем и в тяхната работа в парламента. Въпроса за даването на повече права на жените е основен. Това въжи и за Европа. Ние съвсем не сме съвършената демокрация все още. В много отношения това е важно, особено сега. В СВД, в дейността на госпожа Аштън, трябва да се наблегне на това в тези държави да бъдат изпратени достатъчни хора, които да имат връзки с жените. Това да бъде ясен приоритет, по какъв начин да се разширят техните права, да се мобилизират НПО от Европа, които да имат нужната експертна нужните експертни знания, за да помогнат на хората там. Така че трябва да се премине незабавно към действия. Подчертавам този факт, тъй като всичко това все още не е направено. Благодаря, Ана Гомеш. Сега искам да дам думата на нашите гости отново. Так, desculpa, mas antes но, извинете, преди да направя това, преди да дам думата на нашите гости за заключителни изказвания, бих искала помоля представителя на ОНЕ да вземе думата. Благодаря, че ни дадоте възможност да участваме в тази дискусия. Работя тук в Брюксел от името на ОНЕ. Днес ние сме изправени пред предизвикателства пред равенството между жените. Често има недостатъчна подготвеност за участие в политическия живот. Организирани политически групи са успешни, но организациите на жените остават сравнително слаби и недостатъчно финансирани. Жените ще бъдат изправени пред сериозни предизвикателства, търсейки равноправно участие в политиката участието на жените в усилията за демокрация не намират израз в заемането на ръководни постове и участие в вземането на решения. Това е въпрос, който изисква засилено внимание от, нашето, от наша страна. Арабската пролет създава възможност за повече голяма равнопоставеност на жените, но поставят жените и в по-язвимо положение. Има различно положение в страните, както чухме днес. Правата на жените, економически, културни, социали, социални, политически, трябва да бъдат защитавани. Те трябва да намерят място в новите конституции. Тези, които са за права на човека, настояват за права за всички граждани. Мъжете и жените да имат равни възможности за участие. Този период на преход е особено важен за жените и унези, които се стремят към демокрация. Жените се нуждаят и от повече економически възможности. В този регион има най-голяма безработица сред жените. Економическите права на жените позволяват на жените да участват по-вече в политическия живот. Затова трябва да наблегнем на този дефицит в економическите права. Трябва да се отчитат различните предизвикателства на отделните страни и различното положение на всяка страна. В този момент на исторически промени не можем да изоставяме жените. Пълното участие на жените на политическата сцена допринася за демокрацията и справедливостта, нещо, за което настояват хората. Мис е, е, Благодаря. Сега бих е, искала да поканя нашите гости, които са специалисти в тази сфера. Ще започна с госпожа Хадуши ако иска да вземе думата. Желаете ли да направите коментар? Не е задължително, но... Но ако искате да направите някакви заключителни изявления, да. Да, искам да кажа в отговор нещо на вече казаното. Искам да реагирам за това какъв може да бъде отговора на държавите, що се отнася до специфичните характеристики. Аз съм съгласна с нашата колежка за проблема с прилагането. Действително, когато се борим за промяна в закона, още на този етап могат да се гарантират правата на жените и могат да помогнат на жените да настояват да се спазват тези права. Но при прилагането има доста проблеми. При прилагането на законите, има проблем с човешките ресурси, с достъпа до правосъдие. В случай, че като се има предвид, че, че има доста отдалеченост на а, трибуналите, също има доста неграмотност а, а, сред жените, което ограничава достъпа им до правосъдие. Освен това, нещата опират и до тълкуването на текстовете от е, юристите. Те винаги са отворени за интерпретация. Марокко обаче все пак направи една малка крачка в обучението на съдиите. Има огромен проект, е, насочен към обучението на съдиите. И се работи заедно с някои министерства и експерти при обучението на съдиите. Тоест, мога да кажа, че са свършени доста неща за подобряване на положението, но вярно е, че има един друг проблем, който се отнася до гражданите. А това дали да подкрепят или не тези реформи. Има много хора, които все още казват, че не трябва да се променя семейния кодекс. Има все още хора, които казват, че женските движения искат да се променят нещата, свързани с наследството, така че е доста сложно да се работи в подобен контекст, но ние го правим. Към момента ние се колебаем да предприемем действия, що се отнася до наследството. Трябва да преценим дали е подходяща средата на този етап. Има още две неща за избирателните списъци, избирателните листи, за да не правят другите същите грешки като нас. Ние приехме избирателните листи, които предвиждаха само 30 места за жените. Казаха ни, че това е само началото и че след това ще се премине към квоти. Но за сега остава само този списък. Когато искаме от партиите в своите избирателни листи да включат начало жените, те казват, не, но жените си имат отделен списък. Тоест, това е пречка. И сме в тези 10%, което е проблем. Освен това, само още нещо. Ислямистските партии предлагат повече а, е, жени и дали тези жени, които влязат в парламента, дали ще искат да променят нещата, това е друг проблем. И последно за вас, за прилагането и за спецификата. Всеки път, когато се говори с официални лица за правата на жените, трябва да се подчертава спецификата. Но няма специфичност в универсалността. Става дума общо за права на човека. Религията също не е специфика. Тя си е религия, но за Конституционната комисия искам да кажа, че има само един член, който не беше възприета, а именно искането закона да не се базира на религията. Председателката, да, трябва да спазваме и правата на преводачите. Разполагаме със съвсем малко време. Госпожа Хадуши, искате ли думата? В отговор на въпроса на госпожа Коста от самото начало, какво ще се прави, защото имаме Шафик и другия кандидат и сме притиснати до стената. Ами, ще отидем на изборите, но няма да гласуваме за нито един от тях. Сега имаме един а, документ, в който оказваме, че не сме съгласни с нито един от кандидатите и просто ще гласуваме против всеки един от тях. Шафик, според мен, ще бъде избран, тъй като военните ще успеят да го прокарат недемократично. Той знае, че не е популярен и за това и дойде. Има блок от около 5000, 5 милиона по-скоро души, които не го искат. И аз си мисля, че ако той не се държи както трябва, ние ще го свалим от власт, така или иначе. Вторият ми въпрос по отношение на ресурсите за Северна Африка, които се увеличават. Това беше казано. Не става въпрос само за средства. Искаме да сте партньори, искаме да дойдете с нас на място, да изградите капацитет. Не става въпрос само за пари и за благотворителност. Искаме солидарност, искаме да сте наши партньори, да работите с нас. Третия ми коментар – някой каза, че трябва да преминем от е, думи към дела. Ние го правим. Организирахме се за действия, не за разговори и разбираме, че имаме и вътрешни проблеми. Жените получават лидерски постове и спират да осигуряват подкрепа. Проучваме тези проблеми, опитваме се да останем единни, да не бъдем раздробени. Е, имаме връзки с синдикатите, с различни профсъюзи. Целта е да не бъдем раздробени и разбити. Комисията иска ли да направя някакви заключителни коментари? Okay. Uh, yes, Заповядайте. Uh, je, uh, je